Благодаря, госпожо председател. Това, което виждаме е срамно, защото бяха изоставени тези, които воюваха на предна линия с ислямска държава. 70 000 деца, съгласно УНИЦЕВ, страдат от тази незаконна операция на Турция – Европейския съюз не, не може нищо да не направи. Това е наистина срамно. Ние трябва да заклеймим турските операции в Сирия и трябва да изискаме да се изпълни мандата на ООН, да се изпълнят текстовете от Женева и резолюцията на съвета за сигурност. Необходимо е също така да се съобразим с собствените си отговорности. Не може да позволим Турция да използва тази зона за сирийските бежанци. Това е и наша отговорност, но ние сме слепи твърде дълго време. Освен това, трябва да се спрат уражените продажби – Председателката отново напомня, че трябва да се говори по-бавно. Трябва също така да мислим за позволения износ на оръжие към Турция. Нека бъдем прагматици. Нека да престанем да бъдем наблюдатели, защото хуманитарната криза там е и наша отговорност. Благодаря колегата Вилимски. Благодаря много, уважаеми госпожи и господа. Отново дебатирам е, за Турция. Отново дебатирам е, за президента е, Ердоган. Този път не заради липсата на свобода на словото и човешките права, повода този път са турските атаки в Северна Сирия. Дестабилизиран е целият регион. Големия губещ отново са а, кюрдите, които през изминалите години никога не получиха необходимата подкрепа от международната общност. А, кюрдите са най-големия народ на нашата планета без собствена държави. Най-после трябва трябва да си направим и изводи. Не знам колко избягали бойци на Исламска държава ще поемат към Европейския съюз. Кога най-после ще бъде взето решение да се, спре, се спрат преговорите с Турция за присъединяване? Кога ще се спре пред присъединителната помощ? Кога ще се наложи оръжайно ембарго? Защото настоящата ситуация е абсолютно неприемлива. Призовавам ви да не крием глави в пясъка. Господин Ваймърс за една минута. Благодаря много. Започналата в, Сър... в Сирия турска операция показва връзката между граничния контрол и външната политика. Поради нашето бездействие, ние оставихме контрола на нашите граници в ръцете на Турция. Продължава заплахите, че е, Ердоган ще отвори границите и ще пусне бежанците към нас. Така се превръщаме в е, заложник – Ердоган дестабилизира региона, навреди и на коалицията срещу Даеш. А ние не контролираме границите си и не можем да направим нищо. Благодаря. Следващият оратор е господин Арванитис. Уважаеми колеги, Събитията показват, че между Путин и Ердоган вече има споразумение, но виждаме какво се случва. Един си отива, друг взема неговото място. Западът още веднъж блесна със своето отсъствие – до вчера 250 милиона евро беше стоиността на оръжията, продадени на Турция през 2018 година от германското правителство. Да, много са виновниците за това кръвопролитие, но трябва да се запитаме кой ще помогне на кюрдите – в региона и какво ще направим с новата вълна бежанци в Европа? Само ще изпратим съболезнования ли или ще имаме някакво ново споразумение с Турция? Може би пък ще заставим Ердоган да затвори границите. Прекъсната оратора, колегата Тенът една минута. Благодаря, госпо, е, госпожо Працата. Аз се питам какво прави Турция с тази военна е, агресия. Не, не виждат ли те колко е голямо страданието на а, е, а, тази нация, пострадала вече от бомбардировките, войната срещу ислямска държава? И ни отново дебатираме за Турция, която на хартия продължава да бъде страна кандидатка. Режимът на Ердоган предизвиква нестабилност. неговото поведение е абсолютно несъвместимо с съвременната а, демокрация. Ние повече не можем да си затваряме очите и трябва да се погледнем в огледалото и да видим какво ние, какво вие сте а, предизвикали. Не мога да устоя на изкушанието и да ви казах, нали ви предупредих, господин Милан Мон. Е Госпожо председател, в един толкова сложен конфликт като в Сирия, ние нямаме нужда от едностранни действия и още повече кризи, защото видяхме убитите, ранените, прокудените и бягството на задържаните бойци от Даеш. Сега Русия се превръща в някакъв вид арбитър на тази ситуация. Европейския съюз и САЩ заедно създадоха един вакуум, който се запълни от Русия и от Турция. Европейския съюз би трябвало да има по-активно присъствие, да помага хуманитарно, да помага за възстановяването, да се търсят решения, да имаме наистина много по-активна външна политика – на сигурност и отбрана. Европейският съюз трябва да има и по-амбициозна външна политика. Благодаря. Колегата Инцир. Благодаря, госпожо председател. Срамувам се от бездействието на международната общност пред лицето на посегателствата срещу демокрацията. Надявам се, че в съвместната резолюция ще предвидим мерки като спиране на военните действия, за мерки за защита на границата между Турция и Сирия и мироопазваща мисия – Не бива да се заблуждаваме от миролюбивото име Извор на мира. Тази операция е чисто военна. Мохамед, 12 годишен, беше прогонен от дома си. Единственият, единственото му провинение беше, че се е родил кюрт в северо-источната част на Сирия. Е, е, е, Преди две седмици Ердоган реши да нахлуе в родният му край и да го прогони. Благодаря. Следващия оратор. on the contrary it only adds единствено а, се нанасят удари срещу а, Сирия, а, цивилното на, население. А, това е дълбоко травматизирано население от дългогодишния конфликт. Това излишно турско нашествие, деструктивното, деструктивното поведение на Русия изместих геостратегическия център. Европейския съюз трябва да заиграе активна роля и да привлече Турция под отговорност, също така да продължи критичния диалог с Турция. Когато говорим за сирийските кюрди, трябва да намерим начин да спрем тяхното дългогодишно страдание. Thank you. Благодаря, госпожо председател. Агресията на турската армия в Сирия поставя важни въпроси е, пред Европа. На първо място, кюрдите видяхме, е, че показаха своята храброст срещу ИДИЛ, но да бъдат нападани сега е наистина недопустимо. Необходимо е да се налагат демократичните ценности, правата на жените, защото кюрдите предлагат много различен модел на целия мисюлмански свят и това е един капитал за бъдещето на света. Второто предизвикателство пред нас. Ние живеем в един все по-опасен свят. Имаме нужда от съюзници. Европейският съюз би могъл да наложи економически и дипломатически санкции, които да са мигновени и ефикасни, да се направи много повече от САЩ. Нашата отговорност е да наложим възпиращи санкции на диктатурата на господин Ердоган. Благодаря ви. Благодаря колегата Мадиса. Äh, Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с всички, които заявиха, че е неприемливо да се гледа пасивно на е, турската инвазия в Сирия, но будят въпроси и предложенията за санкции. Съгласен съм, че економическите санкции могат да имат ефект, но през изминалите години Турция шантажира Европейския съюз с заплахите, че ако не плащаме, ще отвори границите. Ако И защо платихме 6 милиарда за последните 3 години, за да бъдем шантажирани отново? Щом се изтеглят турските войски, Може да се намери решение на въпроса. Благодаря сега господин Роусен. Благодаря, госпожо председател. Абсолютно неприемливо е това, което се случи. Мирното съвместно съществува между е, кюрди и зиди е, Демократичното самоуправление, установено в Северна Сирия, бяха разрушени терористичните нападение на Турция, носещо също ефемистичното име извор на мира. В резултат на това имаме нова хуманитарна криза и сме свидетели на нова дестабилизация на региона. Къде е Европа? По-точно къде беше Европа, когато Съединените щати изтеглиха войските си? и оставиха своите съюзници в беда. Сега сирийските войски се намесват промени се съотношението на силите. Трябва да дадем силна реакция, защото Турция заплашва да наруши споразумението за бежанците. Крайно време е да спрем преговорите. Или трябва да направим нещо, или ще предадем турците в ръцете на Ердоган. Госпожо председател, Европейския комисар по миграцията потвърди само преди седмица, че Турция си остава ключов съюзник в областта миграцията, въпреки срамните събития. И всъщност турската армия се вълдушеви и нахлу в Сирия. Ние като че ли обичаме да извръщаме поглед, когато Ердоган води своята война срещу кюрдското население, но ни помага да защитим тази крепост Европа. Ние заклеймяваме турската офанзива и действията на Турция срещу кюрдите. Европа не може да бъде безучастен свидетел на това кръвопролитие. Необходимо е да се окаже цялата необходима целият необходим натиск на институцията. Благодаря. Благодаря колегата Борн. Мадам Чер. Уважаеми колеги, когато ме питат а, с какво се занимавам, каква е професията ми, казвам, че излизам от затвора и трябва да се ориентира. Неудобно ми е да кажа, че съм свързан с Европейския а, съюз в тези времена. Времена, когато Турция от другата страна на Босфора убива цивилни, а Европейския съюз и НАТО помагат. С турския диктатор трябва да се говори на език, който той разбира. И за това а, казвам, че а, когато Ердоган заплашва с 3 милиона беженци, а, ние трябва да заплашим с 3 милиона турци, които да изпратим от Берлин към Турция. Намигвам ви. Двете е, мерки ще е, свалят напрежението от пазара на жилища в Берлин, ще разтоварят пенсионните каси и така нататък. Благодаря ви. Er Благодаря, госпожо председател. Много вече беше казано за конфликта в Сирия и геополитиката. Но тук говорим не просто за политика, а за сигурност. Хиляди европейци пътуват до Сирия, присъединяват се към Ислямска държава. Мнозина бяха убити, но и мнозина остават в региона и тези терористи могат да се възползват от ситуацията, за да се върнат. През изминалите няколко години установихме по-добър контрол върху външните граници, пътуванията, обменяме паспортни данни, в Европейския съюз. Но положението изисква неотложни мерки. И трябва да бъдат отвоени усилията, защото сигурността трябва да е най-важният ни приоритет. Някои в Турция казват, че това е вътрешен проблем. Не, всички страни имат отношение към тероризма и ние трябва да се борим с него съвместно. Благодаря, господин Глюксман. Госпожо председател, скъпи колеги, видяхте ли вчера усмивките на победителите на Ердоган и Путин? Тези усмивки са огледало на нашата страхливост. Сирия е символ на всички наши откази ние изоставихме сирийските революционери, за да се борим с ИДИЛ, но след това изоставихме нашите най-добри съюзници в тази борба с ИДИЛ, а именно кюрдските сили. И днес всички ние виним Доналд Трамп. Може би сме прави, но какво направихме самите ние? Наложихме ли санкции? Да, хиляди пъти ги налагахме, но кога? в Сирия вече се свечерява, а ние сме още в зората на думите. Нека да си научим урока от своята безпомощност, скъпи колеги. НАТО вече е безсмислен, защото е, ние имаме нужда Европейския съюз да порасне. Ние вече нямаме противници, по-скоро нямаме съюзници. Нека ви напомня какво каза Виктор Юго. Живи са тези, които се борят. Нашите приятели умират, а ние още не сме се родили. Благодаря. Благодаря колегата Гута. Благодаря, госпожо председател. Нека си кажем нещата така, както са това, което се е, случва с кюрдите, може в Анкара да се възприема като някаква заплаха е, за Турция. В противен случай е, военната операция е абсолютно необяснима, но така или иначе тя е недопустима, защото Ердоган само увеличава страданието и на кюрдите, и в Сирия. Същевременно, какво ще направи Ердоган? Ще остане на място или в някой момент ще се изтегли и ще създаде още повече омраза и желание за мъст? Това е проблем в Близкия изток. Ние се надяваме, че Ердоган ще прояви повече мъдрост. Благодаря колегата Рой. Dear colleagues, Уважаеми колеги, хуманитарната криза в Сирия се развива бързо в Североизточна Сирия. Ердоган няма да търпи демократично кюрско общество в региона. През последните две седмици над 150 хиляди души, в това число 80 хиляди деца, бяха разселени. Чухме от другите оратори защо трябва да пазим тези деца и кюртското население, което по право живее там те ще загубят своя живот, своите домове. Ще се загуби и демократичното общество, в което жените имат власт и хората живеят в хармония с природата. Наша задача е да подкрепим нашите слаби и уязвими съседи. Света гледа безучастно. Има нужда не от думи, а от санкции, които да са ефикасни. Благодаря господин Чока. Pazzesco, inaccettabile. Това, което а, виждаме, е неприемливо. Всички а, тук виждате еткотия турски а, шоколад, а, който най-свободно можем да намерим в сградата на Европейския парламент. Но Турция а, разпространява не само шоколада, бомби и снаряди, с а, които потиска а, и а, руши домовете и об, обектите и гражданското население. Това е война, която е неприемлива. Антонио Мегалици заслужава минута мълчание – защото не бива да забравяме онези, които поведоха борба с тероризма. Колеги, тези, които получиха тази котия турски шоколад, нека да имат доблеста да го върнат. Този шоколад е окървавен. Председателката, моля ви седнете на мястото си. Тук водим разисквания, а не хвърляме предмети и не проявяваме насилие. Моля да обоздаете поведението си в пленарната зала. Извинявам се, колеги. За съжаление, все по-често ставаме свидетели на такива изблици. Тук водим разисквания, няма нужда да се крещи, няма нужда да се хвърлят предмети. Ужасена съм от това, което виждам и категорично не го приемам. Много ви моля да ме чуете. Много ви моля. Would you please listen for a moment, sir? Много ви моля да ме изслушате. Понякога човек като слуша се учи. Моята отговорност е да поддържам ред в залата. А вие нарушавате реда по един недопустим начин, създавате хаос и злоупотребявате с търпението на останалите колеги. За една минута сега има думата господин Слабаков. Благодаря, госпожо председател. Прочетах предложените резолюции за Турция. Те са немощни и архитични тези резолюции са признак на слабост. в тях има верни констатации но за съжаление само половинчати мерки които няма да доведат до нищо. предлагам да се замразят абсолютно всички европейски инвестиции с държавно участие в турция. убеден съм че това ще подейства отрезвяващо на Доган, на ердоган. не може винаги икономическите интереси да надделяват над общочовешките ценности знам че подобна мярка ще доведе до известни икономически загуби но те са нищожна цена когато става дума за спасяването на хиляди невинни хора. освен това смятам че ако тези мерки не са достатъчни трябва да се наложи тотално ембарго на турция една кърфица да не излиза оттам. благодаря ви. За една минута колегата Морел. Благодаря, госпожо председател. Какво струват нашите протести днес? Ние изоставихме храбрите кюрди. Тъжната истина е, че наистина ги предадохме. Ние, европейците, не направихме нищо. Турската агресия започна преди две седмици и наистина доведе до ужасяващи резултати. Сега виждаме, че господин Ердоган и господин Путин ще вземат решения за целия регион, подпомагани от господин Башар Аласад. За европейците това е двойно – поражение, защото ние се оказваме неспособни да реагираме на едностранна агресия и също така неспособни да защитим своите съюзници. Освен това, сме напълно подчинени на НАТО и това е абсурдно. Нямаме път напред, защото сме в ремаркето на американците – Необходимо е да се реагира, а не да се ронят крокодилски сълзи, да се вземат мъдри решения. Колегата Ферара. президент. Благодаря, госпожо председател. Правителството на Ердоган прехвърли всякакви граници на човешко приличие – Действа се неприемливо, недопустимо. Създава се хуманитарна криза. Кюрдското население има нужда от закрила от европейската и международната общност. Стотици а, са хвърлените в затвора кюрди бомбардират се граждански обекти и то от страна, която има е, е, стремежи и претенции, че трябва да стане държава членка на Европейския съюз и търгува е, с политическите си позиции. Италианското правителство незабавно обяви спиране на износа на оръжие за Турция и призовава останалите държави членки да сторят същото. По такъв начин е, ще посочим, че отхвърляме е, тази позиция, която подкопава мира и човешките ценности в региона. Благодаря следващия оратор. Госпожа Зовко. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, много трудно и емоционално е за мен да говоря за това какво прави Турция от другата страна на своята граница. Напомняме на кланетата, които останаха на западните Балкани. Никога няма да има стабилност в региона, където влиянието на Турция е голямо. С нашите мерки ще накажем само гражданското общество. Турция а, има нужда от строго морално предупреждение, че това, което прави е нередно и не само това, да бъде изправена пред Международния наказателен съд. Това е човек, който отново разселва население след нещата, които се случиха в Сребреница, Вуковар и така нататък. Такъв човек трябва да бъде отговаря пред Международния наказателен съд а и трябва да се учреди нов такъв за Сирия. Е, господин Къстър. Войната, която води Ердоган е, в Сирия, е противоречи на международното законодателство и дестабилизира целия регион. Изтегляйки своите е, войски, Съединените щати освободиха пътя за Турция. Геополитическата стратегия на Ердоган се състои е, в това да разруши самоуправляващия се кюрдски регион и да разшири територията на Турция. От години кюрдите успешно се борят срещу ислямска държава и по този начин и за сигурността на гражданите на Европейския съюз. Хиляди жертви бяха дадени срещу ислямска държава и ние им дължим много. Високата цена се плаща от е, кюрдите, а техните интереси остават без е, е, внимание. Много сме далеч от мир в региона. Трябва да бъдат спрени плановете на Ердоган. Кюрдите трябва да получат перспектива за достоен живот и право на самоопределение. В крайно време е международната общност да поеме своята част от отговорността. Господин Тюдорач. Mulțumesc, doamnă președinte, mă alătur colegilor mei care au condamnat în termenii cei mai fermi агресионна уния. Благодаря ви, госпожо председател. Европейския съюз трябва да реагира на агресията на Турция. Първо, виждаме, че имаме хуманитарна криза, която е безпримерна безпредседентна бежанска криза с добавени няколко стотици хиляди в повече в резултат на нахлуването. Създаден е хаос заради освобождаването на някои от затворниците от ИДИЛ. Същевременно трябва да се мисли за европейската дипломация и е, за установяването на контрола над бежанските лагери. Турция, която сътрудничи само с Русия, трябва да получи ясно послание от Европейския съюз да не и се продава оръжие. Също така трябва да насърчаваме турското общество и да избегнем по-нататъчната дестабилизация на Сирия. Благодаря колегата Алкин. Благодаря, госпожо председател. В нашите страни от години живеят кюрди. Те са наши граждани, част от обществото, избиратели. И затова много силно отеква у нас а, всичко, което се случва в родината им. Те поддържат тясна връзка с семействата си в родината. Смятам, че на всички трябва да е ясно как ние подвеждаме тези хора и ги изоставяме. Това е геноцид, пише ми една майка. Не искаме децата ни да загиват. Има една поговорка, че друг приятел, освен планината, кюрдът няма. Нека да докажем, че а, е, тя не е вярна – защото иначе е, ще се повтори такава ситуация. Благодаря, господин Ривиер. Благодаря ви, госпожо председател. Всички ние заклеймяваме турската агресия в Сирия. Разбира се, че трябва да я заклеймим. Трябва да заклеймим тези безчинства. Но същевременно трябва да атакуваме злото в неговия корен – защото бяхме помогнали на арабската пролет, на тази дестабилизация на региона. Освен това се подадохме на шантажа на Турция. Вие същевременно казахте тук в Страсбург, че Турция никога няма да влезе в Европа и въпреки това и плащате милиарди като предприсъединителна помощ. Именно вашата политика за свободна търговия се оказва погрешна. Вашата страхливост, вашето лицемерие. И сега мястото ви е заето от президента Путин. Необходимо е да се спре този поток от милиарди, които изплащаме на Турция. Благодаря за една минута колегата Прокачини. Благодаря, госпожо председател. Драмата на кюрдското население в Сирия се сблъсква с европейското лицемерие. Когато кюрдите загиваха в битката срещу Даеш, Европа си седеше на дивана и гледаше телевизия. А в същото време Чуждестранните бойци в а, Ислямска държава бяха европейски граждани. Отгоре на всичко, Европейския съюз дава десетки милиони на Европа, за да подпомага предприсъединителния процес на Турция. И Турция може да поиска каквото иска. 7 милиарда евро е стоиността на поръчките, които се възлагат в този процес. И мисля, че комисарят Стилианидес много добре знае това. С други думи, да спрем процеса на присъединяване. Благодаря. Сега господин Пападакис. Για μονομερή στρατιωτική δράση, όπως ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, Едностранните военни действия всъщност представляват агресия в Сирия от наш стратегически партньор Турция, член на НАТО. Турция цели да вземе контрол а, в региона Всичко това става за сметка на хората, създава несигурност, ескалира напрежението в региона. Така наречените санкции на Европейския съюз за е, нашествието е, в Сирия и за е, анексирането на една част от Кипър са безрезултатни ние не можем да имаме такъв съюзник, защото този съюз е против хората. Трябва да спрем агресията. Сирийците трябва сами да могат да взимат решение за своето бъдеще. Господин Ковач. Благодаря, госпожо председател. Събитията в Североизточна Сирия предизвикват огромна загриженост и са сигнал за това, до какво води липсата на единна силна ефективна външна политика и политика за сигурност на европейския съюз както и капацитет за действия в нашето съседство. ние на приказки сме много добри но на действия – не. изтеглянето на сащ от региона създаде вакуум който ние не запълнихме а русия успява да експлоатира. военната операция на турция подкопава регионалната сигурност и застрашава. Има проблем с превода на немски, не знам защо. Нека да се опитаме отново. Извинявайте. Сега всичко е наред. Военната операция на Турция подкопава регионалната сигурност и застрашава глобалната коалиция за борба с Даеш. Всякакви опасения на нашите съседи, свързани с сигурността, трябва да бъдат решавани с политически и дипломатически средства при зачитане на международното право и координация с партньорите от нато а не чрез едностранни действия. временното прекратяване на военните действия за съжаление не доведе до трайно спиране на страданията на хората в региона и да наистина да искаме или не турция е наш важен съсед. ние сме си взаимно нужни и затова трябва да се запази диалогът и сътрудничеството в областта на миграцията и сигурността. в наш интерес е турция да остане на европейския коловоз да се демократизира да спазва поетите ангажименти включително да спазва условията на митническия съюз и страните които са на европейско турската граница трябва да получат европейската солидарност за запазване и гарантиране на сигурността на външните граници на съюза кипър гърция и българия. благодаря. За една минута господин Шида. Благодаря, госпожо председател. Военната офензива на Турция в Сирия на първо място нарушава международното право, второ е водено от вътрешно-политически мотиви, тъй като Ердоган загуби е, изборите напоследък. Последиците са мясово бягство от е, граждани езиди, кюрди, е, арменци 150 хиляди души бягат, от тях 70 хиляди деца. Това води до там, че е, държава отново набира сили. Е, е, от какво има нужда сега? Има нужда от истинско спиране на огъня, дипломатическа офензива, демилитаризирана зона, хуманитарна помощ, оръжайно ембарго, санкции срещу Турция, обсъждане на въпроса дали да не спрем преговорите за присъединяване и самоуправление, подкрепа за самоуправлението на кюрдите в Рошава. Господин Беньон. Uh, uh, Благодаря ви. Изтеглянето на американците е може би едно от най-големите предателства. Преди една година Доналд Тръмп каза на кюртските милиции, вие се борите заради нас, умирате заради нас, няма да го забравим. Но сега кюртите се оказват полезните идиоти на американците. Изтеглянето на САЩ не е само предателство, то е политически безотговорно. Разбира се, може да е помогнал на Турция, но Турция по-скоро трябва да се грижи за собствената си територия, да даде политическо пространство на кюрдите и на журналистите, които подкрепят техните права. Ние имаме нужда от спешно решение, което да помогне на разселеното население – и също така свежда до минимум връзките с Русия, Асад и Иран. Благодаря колегата Чикани. Благодаря, госпожо председател. Арменският народ беше подложен на геноцид преди около 100 години. Подобни престъпления се извършват днес срещу кюрдския народ – невинни жертви. Покъп, потъпват се правата на жените, на децата, на гражданското население. А това се посреща с пълно мълчание от страна на международната общност. Това става буквално пред нашите врати. Ердоган води безмилостна агресия срещу кюрдите, а ние от наша страна му даваме 6 милиарда евро. Това е недопустимо. На международно равнище Европа мълчи и бездейства. И много съжалявам, че госпожа Могерини е италянка, но тя е олицетворение на този на тази позиция на Европа. Сега и завинаги Турция трябва да е вън от Европа. Благодаря. Ja, vielen Dank. Äh, nur mal so am Rande und vor благодаря към господин Зонебор. Искам да ви кажа, че е напълно недопустимо как злоупотребявате с Европейския парламент. Вие сте циник и го правите за сметка на кюртския народ. Сега, Кюрдите бяха изоставени в борбата си е, срещу е, ислямска държава. Е, американците се изтеглиха. Всички знаеха, че Турция ще нападне в момента, в който американците се изтеглят. Страданията на кюрдите, техните семейства, жени и деца, като че ли са безкрайни ние сме длъжни да действаме, длъжни сме ясно да заявим не господин Ердоган, това не е извор на мира, това е нарушение на международното право. Няма място за такива действия в Европейския съюз. Ние говорим за свобода на словото, на религията и така нататък. А хората, които потъпкват тези права и задържат политически е, затворници, такива хора нямат място в Европейския е, парламент. Европейския съюз трябва да спре парите и да подкрепи дипломатическите е, усилия. Точно това ми липсва в нашата е, резолюция. Важно е председателката прекъсва оратора. Господин Гангоши. Благодаря, госпожо председател. Неведнъж тук се каза, че няма единство в Европейския съюз и трудно се стига дори до обща резолюция и заклеймяване на турската агресия. Като унгарец трябва да се извиня и да поясня, че когато Виктор Орбан говори от името на унгарците, на това не бива да се вярва – Нека ви уверя, не е в интерес на унгарците да се подкрепя каквато и да било агресия, където и да било. Пак казвам, това не е в интерес на унгарците. Що се отнася до военните действия на Турция, ние трябва да проявим разбиране към проблемите на Турция с сигурността но също така да си дадем сметка, че тази агресия още повече дестабилизира Сирия, вредна е за борбата с тероризма, увеличава бежанската криза. Въпросът е какво прави Европейския съюз? Ние стоим безучастно, а трябва отново да поставим своето място на картата – Прекъсната оратора. Благодаря колегата Беламе. Благодаря. Скъпи колеги, не е достатъчно да споделяме своето негодование. Трябва да мислим и за своята сигурност, защото господин Ердоган се оказва съюзник на ИДИЛ със своята офанзива. Нашето мълчание показва немощта на Европа. Трябва да се мисли стратегически за отбраната, защото е необходимо да защитаваме общите си ценности, а се оказваме неспособни да определяме свободно своята миграционна политика. И шантажа на господин Ердоган го показва конкретно – Европа се оказва неспособна да управлява външните си граници и това нарушава световния баланс. Трябват ни средства, за да реагираме. И също така да направим всичко възможно, за да заставим Турция да преговаря, като спрем плащанията по предприсъединителните програми за Турция. Благодаря. За една минута колегата Пападакис. И Туркия проведнише... Благодаря, госпожо председател. Турция се зае с етническо прочистване в е, кюрдските райони след оттеглянето на е, войските на САЩ. Всички са там в региона, само Европейския съюз липсва. а в същото време именно Европейския съюз ще трябва да плати сметката, ако нахлуят нови потоци е, мигранти. Излиза, че е, други интереси надделяват е, над защитата на турското население и кюрдското население и кюрдите, които се бориха срещу ислямска държава. Но не това интересува Ердоган, който ни шантажира. Благодаря, госпожа Рис. Благодаря, госпожо председател. Кюрдите, тюркмените, арабите се биха в името на свободата и човечността. Мога да ви дам пример с белгийски гражданин, който е и кюрд, който се обърна към нас тази сутрин. Всички ние сме кюрди с оглед на незаконната операция – на Турция в Кюрдистан. Турция бомбардира населението и тези, които са най-решими, тези, които се биха за нас, за нашата свобода. И е, всъщност иронията е там, че е, Башар Аласад в момента е почти законен притежател на властта. Това е абсурдно. Неразбираемо е. Затова в точка 13 ние искаме да се спрат предприсъединителните плащания за Турция, но да не се спират плащанията за гражданското общество. Благодаря. Благодаря колегата Кофот. Er Изключително обезпокоен съм. Ердоган заплашва да изпрати милиони мигранти към Европа. Европейската система се провали. Провали се контрола на границите към Ердоган. Затова средствата на европейските данакоплаци изтичат в джобовете на Ердоган. Провалихме се, не успяхме да защитим нашите външни граници. Заплашва ни същия хаос, какъвто имахме през 2015 година, когато Европа е, беше наводнена с емигранти, когато терористите ем, извършиха атентати по коледа на коледните базари. Трябва да спрем парите към Ердоган и отговорността за това носи парламент. Госпожа Николсон. Благодаря, госпожо председател. Преди бяха много горда с европейския проект, а сега се срамувам от това, което прави Европейския съюз в Северна Сирия. Изоставихме е, кюрдите, критикуваме Тръмп за изтеглянето на войските от Сирия, но Близкия изток е по-близък до Европа, отколкото до Америка. Къде те са нашите е, войски. Нашата външна политика е слаба. Ние сме статисти и само наблюдаваме какво става. Западна Европа остана извън играта. Действащите лица се консултират с Путин, а не с нас. а ние се оставам да бъдем сплашени от Ердоган. Страните от Вишеградската четворка винаги казват, че проблемите трябва да се решават там, където възникват. Какво чакаме? Трябва да се срамуваме. Целият Европейски съюз трябва да се срамува от своето поведение. Госпожа Филип. Великобритания взе решение за спиране на оръжейния износ, но това е твърде малко и твърде закъсняло. Е, експанзионистичните амбиции изискват нещо повече. Кюрдите рамо до рамо се пориха с нас срещу ислямска държава. Хиляди загинаха. Трябваше да ги възнаградим. А какво направихме ние? Нищо. Оставихме ги на Ердоган, който избива мирни граждани, който е агресор срещу тях. 160 хиляди кюрди са прогонени от домовете си. На Ердоган 6 милиарда, на тях нищо. Това е историческо предателство. И трябва да променим курса си. Всички тук сме съгласни за това. Ето защо изпълнителната власт трябва а, да ни послуша и да предприеме действия. Благодаря. Господин Ранхел, за една минута. Е, Благодаря, госпожо председател. На първо място, нека кажа, че аз внимателно изслушах изказванията днес. Всички заклемяват нахлуването на Турция в северо Сирия, защото то доведе до жертви, до страданието, то нарушава международното право, нарушава човешкото право, ако искате. Същевременно Европейският съюз, Европейският съвет трябва да предприемат по-твърди мерки срещу офанзивата на Ердоган. Аз съм много притеснен, защото това напомня за други исторически прецеденти. Не можем да изоставим съдбата на Сирия в ръцете на Ердоган и Путин, двама автократи. Резултатите ще бъдат трагични за населението и за света. Благодаря колегата пия. Благодаря, госпожо председател. Всички сме разгрен... разгневени от агресията в Сирия. Това не е мирна операция, това не е извор на мира. Това е необявена война срещу човечеството. Кюрдския народ беше предаден от международната общност, която позорно замълча. Това е посегателство срещу мира, демокрацията, стабилността. Не е достатъчно а, да спрем износа на оръжия. Трябва да предприемем всички мерки за спиране на това престъпление. Трябва ни смелост смелост да променим положението. Резолюцията, която ще гласуваме утре, е важна крачка напред, но тя е само една от дългата поредица. Много важно е да се установи зона без бойни действия, хуманитарен коридор и комплекс от санкции. Благодаря, господин Хук, за една минута. Турската офанзива срещу кюрдите в северо Сирия е опустошителна. Медицинските съоръжения бяха разрушени, хората вече нямат достъп до чиста питейна вода. Това допълнително дестабилизира региона. Някои държави членки веднага забраниха оръжения износ за Турция – ние поискахме от британския премьер също да спрем износа на оръжия. Обединеното кралство ще престане да издава нови оръжейни лицензии, но няма да преразгледа предишните и това е неприемливо. но след отеглянето на Тръмп ние имаме нужда от една по-силна, ефикасна Европа. Ако продаваме оръжие, ние сме същите, които натискат спусъка. Дойде време да се сложи официално край на статута на Турция като страна кандидат. Колегата Лици. Не само кюрдите, които заслужават нашата солидарност, са изложени на опасност. Турската офанзива заплашва и християнската общност, която от 2000 години живее в Сирия и е неотменно втъкана в обществото. Защитата на християнството вън и вътре от шенгенското пространство е задължение, от което Европейския съюз не може да се